Ако има 40 е, депутати, трябва да продължим. Така че преминаваме към гласуването. Първо ще гласуваме по резолюцията за Шри-Ланка. Има предложение за резолюция на Обединената левица, на ГУЕ, на АЛДЕ. Гласуваме против, въздържали се, отхвърли се. Господин Медина, по процедурен въпрос. Аз съм тук. Тук съм на това заседание, но не участвам. Не участвам в гласуването, но съм тук. Моля да отбележите в протокола. Оря. Е, то катаграфоме авто. Е, Добре. Ще отбележим това в протокола. Сега ще гласуваме съвместно предложение за резолюция на четири парламентарни групи по същия въпрос, без изменения. Всъщност, господин Танък иска да направи устно предложение, ако не греша, по параграф 2. Искам да се преформулира устното изменение с позволението на парламента, тъй като сега сме наясно каква е грешката. В резолюцията се казва период без огън, затова ние предлагаме прекратяване на огъня вместо това. Това е дума, която се използва от съпредседателите от Токио, към които принадлежи Европейския съюз и се използва странната формулировка не употреба на огън, а не прекратяване на огъня. Аз предлагам да стане тази а, редакционна промяна. Има ли някакви възражения срещу предложения текст, господин Мацакис? Мисля, че има още нещо по-нататък. Мисля, че господин Танък трябва да го поясни. Има още една малка промяна, която той предлага и нека да изясним преди да преминем към гласуването. Да, включително думата хуманитарна помощ, за да се поясни точно за каква помощ става дума. Като се замести също и периода за неупотреба на огън, както е в първоначалния текст. Това са промените предлагани от господин Танък. Преминаваме към гласуването. Господин Румева, да, има нещо. Има нещо, което искам да кажа. Теоретично редакцията на това устно изменение е ceasefire, което значи прекратяване на огъня, а не sunfire, което значи без огъня. Аз ли разполагам с неправилен езиков вариант или не? Господин Танък ясно поясни. Той предлага окончателния вариант чрез устното предложение, което направя. За промяна в този параграф аз попитах дали някой е против, нямаше такива възражения, затова преминаваме към гласуването по параграф 2 с изменението, предложено от господин Танък. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се с направените промени. Следващата точка е по точка от съображението. Господин Танък има друго устно изменение. Господин Танък, да, изглежда от начина по който са дадени в списъка за гласуване. Аз току-що ви прочетох устното се изменение към съображение К. Съжалявам за това объркване. А сега минаваме към промяна към параграф 2. Може би това обяснява защо хората не разбраха за какво стана дума. Може ли да объркам, обърнем нещата? Мисля, че нещата са дадени погрешно в списъка за гласуване. Аз току-що съобщих как какви промени предлагам в съображение К, а не по параграф 2. Съжалявам за това объркане, не, госпожо председател. Мисля, че трябва да се върнем а, към а, гласуване по промените към параграф 2. Добре, господин Танък, ще направим това, но трябва да внимаваме, когато подготвяме нещата. Значи сега гласуваме по параграф 2. Бихте ли казали какво е предложението за устно изменение за параграф 2. Моля колегите внимателно да слушат, за да приключим по този въпрос. Господин Танък, имате думата. За втори параграф трябва да се каже, че счита, че военната победа над ЛТТТ, както се предвижда от правителството на Шри-Ланка, няма да замести потребността от намирането на политическо решение, за да се гарантира траен мир, так, как, както е дадено в списъка за гласуване. Оре. Липо, Партия αντίδραση στην τροπολογία αυτή. Добре. Има ли възражение срещу това изменение? Нека да гласуваме. За, против, Въздържали се? Изменението се приема. И така, точка втора се е, променя. Сега преминаваме към мотив прембюла К. Господин Мацакис. Ние сега трябва да гласуваме по е, мотив К, нали така, казва господин Мацакис. Да, нека отново да разясня нещата. По мотив К. Господин Танък, имате думата, за да повторите основното изменение по, това, по този мотив. Изменението е следното. Председателите от Токио призоваха съвместно правителството на Шри-Ланка и ЛТТЕ да декларират период на примирие на английски No Fire. Промяната засяга само английския. Имате ли нещо? Има ли възражения? Не. Нека да гласуваме за, против, въздържали се. Мотив К е изменен по съответния начин. Нека сега да гласуваме по цялата резолюция. За, против, въздържали се. Отпада. Отхвърля се. Όμοι να δούμε сира, σειρά. Στην ψηφοφορία έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση... Преминаваме нататък. Шести изменения е, към резолюцията по отношение на статута на беженците в Тайланд. Господин Танък, който направи предложение по точка 2, още на устно изменение. Господин Танък, много внимателно представете устното си изменение по точка 2, защото, доколкото разбирам, вие имате и още и устни изменения и така. Точка 2. Госпожо председател, тук има още една грешка. За пореден път устните изменения са написани а, в грешен ред. И така, за точка 2 искаме да добавим следните думи на края на а, точката. Заедно с... А, а, както и... А, нарочно принуждаване да живеят в бедност, налагане на неправомерни е, данъци и конфискация на земята. Нека да гласуваме по изменението на господин Танък са против. Въздържали се, приема се. Преминаваме към точка 5 от текста отново устно изменение от господин Танък. Имате думата. По точка 5 прибавяме следните думи. Приветства сътрудничеството на Тайландското правителство с на Върховния комисариат на ОНЕ за беженците и призовава за незабавни и пълни действия по отношение на всички, които са задължали задържани и точката продължава в оригиналния си вид. Това беше много ясно, господин Танък. Има ли възражение? Не. Добре, нека да гласуваме. За? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към точка 6. Господин Танък, вие пак имате устно изменение, имате думата. Ще прочета цялото изменение заедно с промяната. Подчертава, че въпросът е свързан с лицата от лодките, които засягат Ирланд и други държави, основан от е, регионално естество. Има положително отношение към усилията на тайландското правителство. Приветства срещата на 23 Янари между външния министр Касип Ирамия и посланците на Индия, Индонезия, Бангладеш, Малайзия и Миянмар призвават членовете на асоциацията на страните от Юго-Источна Азия и съответните международни е, организации да работят с тайландското правителство за намиране на решение. Господин Танък предложи това изменение. Нека да гласуваме за, против. Въздържали се. Приема се. Така, след точка 7 идва изменението на либералите. За, против, Добре. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменението на групата на социалистите. Разделно гласуване по първата част за, против, Въздържали се? Приема се. Втората част. За, против. Въздържали се? Отхвърля се. След точка 8 има изменение на избиралите за, против, въздържали се, приема се. След това, устно изменение по точка Е, господин Танък. По точка Е от преамбюла трябва да се чете следната. Агенцията за беженците на ООН многократно изразява своята загриженост на беженците от Бирма и вече е получило достъп до някои от беженците. Има ли възражение? Не. Добре, нека да гласуваме за. По мотив е въздържа... а, против, въздържали се, приема се. И това е изменение. А сега ще гласуваме по цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. С това преминаваме към следващата точка. Съвместно предложение за резолюция за е, е, Чезаре Батисти. По именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 46